всички свързани с това документи можете да намерите на специалната страница на парламента. Номинациите бяха предадени на Комисията по петиции. Комисията ще организира изслушвания на кандидатите. Те са отворени за всички а, членове на 3 декември 2019 година. Колегата Ривиера има процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Да, нека припомним регламента. Трябва да има звън преди гласуването. Вчера доста колеги не дойдоха за гласуването, тъй като не се чу звънеца в сградата. Il semblerait, et la rumeur court, Върти се слух, че това е било за да не се прекъсне речта на председателя Юнкер. Моля да отречете и да поднесете извиненията си на колегите, които не успяха да гласуват вчера. Благодаря, колега Ривиер. Вие не сте единственият, който се обърна към службите на парламента. Ще разследваме случилото се. А сега искам да поздравя с добре дошъл в нашата пленарна зала господин Георг Церетели, председател на парламентарната асамблея на ОСЕ. Той ще вземе мястото си на почетната трибуна. Колега Церетелис. За нас е чест да ви поздравим с добре дошъл във връзка с вашето посещение в Страсбург и ви пожелаваме плодотворни срещи тук. Сега преминаваме към гласуването. Ще гласуваме по общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година. Мнозинството, което е необходимо, е 375 е гласа рубрика по блок А. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Angenommen. Приема се. Специално изменение 1069. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 1070. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1078. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1079. За, против, въздържали се, отхвърля се. 963 изменение. За. Hat jemand Zweifel Имате съмнения за гласуването по 1079-то споразумение, изменение. Добре, да гласуваме това изменение електронно. Гласувайте, моля сега. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. 963 dafür. 963-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Процедурен въпрос, колега. You, uh, like... Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко малко по-бавно ви молим да гласувате, защото не могат да насмогнат преводачите и онезе, които не говорят немски, не могат да следят гласуването. Добре, казва председателят, ще го направя. 964. За, против, въздържали се, отхвърля се. 902. За, против, въздържали се, приема се. По този начин 138 отпада. 991 за, против, въздържали се, отхвърля се. 991. Гласуваме електронно изменение 991. Am alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Geschlossen. Край на гласуването. Lehnt. Отхвърля се. Между другото, ако искате електронна проверка, няма нужда да дигате революция, просто можете да дадете знак, че сме се объркали. 266-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 267. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11.05 за. Против. Въздържали се. Приема се. 269 отпада. 1106 за, против, въздържали се, приема се. 270 отпада. 1107 за, против, въздържали се, приема се. 993 отпада. 23 изменение за, против, въздържали се, приема се. 1032 отпада. 1034 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32. За, против, въздържали се, приема се. Отпада 1033. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. 1036 отпада. 11.13 за, против, въздържали се, приема се. 10.35 отпада. 1264 за, против, въздържали се, приема се. 999 отпада. 522 за, против, въздържали се, отхвърля се. 554. Гласуваме електронно по 522 изменение. Моля, гласувайте сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 554 за, против, въздържали се, отхвърля се. 434 за, против, въздържали се, отхвърля се. 435 за. Гласуваме електронно по 434 изменение. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 435-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 436. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Функция 1 Б. Изменение 909. А, гласуваме амблок. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 909 за, против, въздържали се. Приема се. 262 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 262 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 12.01 гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Сега. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. 989 и 280 отпадат. 559 за, против, въздържали се, отхвърля се. 912 за, против, въздържали се, приема се. 1001 отпада. 1002 гласуваме електронно. Am alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 699 за, против, въздържали се, приема се. 560 и 1000 точка първа отпада. Сега гласуваме третия блок електронно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1077. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 998. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1080. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1081 за, против, въздържали се, отхвърля се. 984 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1045 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1203 за, против, въздържали се, приема се. Това отпада 1003. 1206 за, против, въздържали се, приема се. Някой не е доволен от гласуването 1206? Не, не ми се струва, че е така. 1029 отпада. 10.30 гласуваме сега за, против, въздържали се, отхвърля се. 10.27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Wünschen Sie eine Überprüfung? Искате да гласуваме електронно? Гласуваме 1027 електронно. Гласувайте, моля. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Колегата Форман. Господин е, председателю, това е смешно. Твърде бърз сте. Не можем да ви следваме. И преводачите не смогват. Малко по-бавно, моля. Всички сме работили достатъчно дълго по този бюджет, сега искаме да го гласуваме както трябва. Also, nochmals, meine Damen und Herren, Добре, още веднъж. Госпожи и господа. Колеги, wenn Sie meine Antwort nicht anhören wollen, dann колеги, ако не ме изслушате сега, няма да разбирате по-добре. Разбирам, че преводът на английски днес е малко по-бавен, отколкото обикновено. Така, 10.27 се отхвърля. 561 гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Али абгестимт? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1000, втора част. Гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 1050 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Блок 4 по функция 3. Гласувайте, моля, електронно сега. Край на гласуването. Приема се. 986-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1229 за, против, въздържали се, приема се. 987 отпада. 1047 за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 за, против, въздържали се, приема се. 141 отпада. 1 12.26 за, против, въздържали се, приема се. 10.48 отпада. 10.82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 927 за, против, въздържали се, приема се. 988 отпада. 925 ЦП1 за, против, въздържали се, приема се. 1037 отпада. 1038 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно 145-то изменение. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 12.46 за, против, въздържали се, приема се. Да гласуваме електронно по изменение 12.46. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се. 12.22 за, против, въздържали се, приема се. 149-то изменение отпада. 12.23 за, против, въздържали се, приема се. 150-то отпада. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да гласуваме по 151 изменение електронно. Гласувайте, моля, сега. Haben alle abgestimmt? Край на гласуването. Отхвърля се. 152. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 806 ЦП 1 За. Против. Въздържали се. Приема се. 153 отпада. 454 за, против, въздържали се, приема се. 154 отпада. 1263 за, против, въздържали се, приема се отпада 616 изменение. Четвърта функция, пето гласуване он блок. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 539 то за, против, въздържали се, отхвърля се. 360 за, против, въздържали се, приема се. 549 отпада. 1040 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1039 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1041 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1042 за, против, въздържали се, отхвърля се идентични изменения 579 и 1043. Гласуваме ги електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлят се. Идентични изменения 580 и 1044. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 12-15 за, против, въздържали се, приемат се. 146 отпада. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 589 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1265 за, против, въздържали се, приема се. 591 отпада. 592 го гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 1075 гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 516. За, против, въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 765. Нека да гласуваме електронно 246 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 765 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно 765-то изменение. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 328 за, против, въздържали се, приема се 403 отпада, извинявам се. Функция 5, 6, шесто гласуване анблок. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 595 гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 1061 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1062 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1063 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1064 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1065 за. Против въздържали се, отхвърля се. 1066 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1067. за, против, въздържали се, отхвърля се. 1068 за, против, въздържали се, отхвърля се. Блок 7 по пета функция парламент за, против, въздържали се, приема се. 628 изменение. Колега, заповядайте. Hi. Um, yeah, the, the vote wasn't... Гласуването не беше открито. Не можахме да гласуваме. Also, auch hi, Frau Kollegin. Ähm, bei Block 7... По блок 7 нямаше електронно гласуване. Трябваше да се гласува с дигане на ръка. 628 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 636 за, против, въздържали се, отхвърля се. 646 за, против, въздържали се, отхвърля се. 647 за, против, въздържали се, отхвърля се. Блок номер 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Блок номер 9. За? Против? Въздържали се? Отвърли се? Блок номер 10. ЕИСК. За? Против? Въздържали се? Приема се. Комитет на регионите блок 11 за, против, въздържали се, приема се. Омбудсман блок номер 12 за, против, въздържали се, приема се. Блок 13 е ност за, против, въздържали се, приема се. Европейска външна служба, блок 14 за, против, въздържали се, приема се. 204-то изменение за, против, въздържали се, приема се, 678 отпада, 205 за, против, въздържали се, приема се, 679 отпада, 680 за, против, въздържали се, отхвърля се. 208 за, против, въздържали се, приема се. 681 отпада. 209 за, против, въздържали се, приема се. 682 отпада. 221 за, против, въздържали се, приема се. 683 отпада. 1250 за, против, въздържали се, приема се. 684 то и 250 отпадат. А, сега гласуваме 1046 разходи извън МФР за против въздържали се приема се. Гласуваме електронно по изменение 1046. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме пилотни проекти и подготвителни действия, блок 15. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. С това всички изменения към пилотните проекти и подготвителните мерки отпадат. И сега давам думата от името на съвета на а, господин Тиликайн. Mr. President, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа. Европейският парламент току-що прие изменения в позицията на съвета по проекта на бюджет за 2020 година. Отчитам различията в позициите на двете ни институции по проекто бюджета за 2020 година, внесен от комисията. Съответно, в качеството си на председател на съвета, Изразявам съгласие председателят на Европейския парламент да свика комитет по помирение съгласно параграф 4 буква С латинско от член 314 от договора за Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин държавен секретар. Ще бъде свикан помирителен комитет, няма нужда от специално гласуване. Сега преминаваме към доклада на колегата Холмайер и Гърдия Савиер и започваме с параграф първи. Изменение номер едно. Започваме. За, против, не. Изменение 2. Кой е за? Всъщност, по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Така стигаме до изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се, 22 за, против, въздържали се, от... приема се. Оригинален текст отпада. Така стигаме до изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се, 34 за, по именно гласуване, начало на гласуването. Али абгестимт? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75 за. Против. Не, всъщност, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 76. Поименно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Приема се. Нека проверим гласуването по изменение 23, начало на електронната проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се, приема се. 42 начало на електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 поименно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 38 за. Всъщност, по именно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 39. Начало на поименното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 35. Начало на поименното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 5 за. Всъщност, начало на поименното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 27 на три части и трите поименно. Първа част. Начало на поименното гласуване по първата част. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Начало на поименното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част. Отпада. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 поименно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 300. Начало на поименното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 57 за. Против въздържали се, отхвърля се. 68. Начало на поименното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 58. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60. Начало на поименното гласуване.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 въздържали се, отхвърля се. 48. Начало на поименното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Девето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49. Начало на поименното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 50 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 то Начало на поименното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62. Начало на поименното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 63 за, против, въздържали се. Приема се. 64 то за. Не. А всъщност искате да проверим 63-то. Начало на поименната проверка.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 во поименно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 37. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 12 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 13 поименно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 14 Начало на поименното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 15-то. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. 15-то. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 47 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 69 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 71 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 17 Д. Поименно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 31. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. 31 изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 35 параграф, първоначален текст. За, против, въздържали се, приема се. 51 на две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 72. Поименно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуване. Отхвърля се. 66-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32. По именно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 19 в три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Може би да почнем от начало. Втора част за, про, против, въздържали се. Струва ми се, че трябва да гласуваме електронно, защото има една група депутати, които май въобще не вдигат ръка. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Е, да, резултатът е на Кантар. Отхвърля се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 изменение. Трета част. Добре, проверяваме. Начало на електронна проверка за част трета на изменение 19. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Приема се. Приема се. Да. Мисля. Ако една група депутати се съживи, това води до промяна. Поименно гласуване на изменение 20. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. 400 изменения. Господин Вилемсен има устно изменение. Давам му думата. Мнозина искат да подкрепят изменението ми, но се притесняват от последиците от него за гражданското общество и бежанците. И за това формулирам изменението така. Замразява всички средства за Турция и тогава устното изменение. С изключение на помощта за бежанците и гражданското общество до края на инвазията в Северо-Источна Сирия. Благодаря, колега Вилямсен. Има ли възражения срещу това основно изменение? Сега, може би, трябва да поясня. Нямате право да се изказвате. Изменението е устно. Можете само да възразите и възразявате, като се изправяте прави. Мисля, че има повече от 40 колеги които възразяват, така че ще гласуваме първоначалния текст на изменение 40. Кой е за? Кой е против? А, трудно ми е да преценя. Нека направим електронна проверка. Изменение 40 в първоначалната му форма. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 16. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. 73-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме резолюцията като цяло с измененията. По именно гласуване, моля гласувайте. Благодаря. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Приема се. Така, стигаме до доклада на колегата Сарвама. За, против, въздържали се проекторезолюцията. Сега по именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Докладът на Гарсия Муниус. Освобождаване от отговорност. Кой е за, против, въздържали се. Приема се. Проекто резолюцията. По именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към проекто резолюция, свързано с възражение по член 112 от правилника за дейността, свързан с въздействие на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели. Колеги, тук има доста нови хора. Искам да подчертая следното. Моля ви да оставите картите са за гласуване в машините за гласуване, докато изгасне лампичката. Ако изтеглите по-рано, няма да се регистрира вота ви, все едно, че не сте гласували. Затова ви моля да запазите картите в машините. Сега гласуваме предложението за резолюция. Тук не е необходимо абсолютно мнозинство. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. darf sie bitten die zügige abstimmung dadurch zu honorieren dass sie den saal zügig verlassen. Искам да ви помоля да напуснете своевременно залата, за да преминем към обясненията на ВОД. Колеги, извинявайте, обърках се. Искам да дам думата на комисаря по тази тема. Комисията взема предвид резолюцията, прията от парламента и казва, че проекта за резолюция и за регламент е в съответствие с регламента за кометологията 1107 и съответства на правомощията за изпълнение на комисията. Съветът реши да не внася възражението. ще се направи оценка на риска върху медоносните пчели. Сега може да се приложи текста. Господин комисар, извинявам се, че не ви дадох думата веднага. Грешката беше моя. Сега искам да помоля колегите, които не искат да присъстват на обясненията на вода, да напуснат своевременно залата. И както до сега, ще се обърна поименно към а, онези колеги, които още не са напуснали залата, така че който иска да види името си в протокола записано, нека да остане там, където се намира в момента. de meter. So. Bitte schön. Herr Kollege Gahler. Kollege Gahler. Herr Kollege McAllister. Kollege McAllister. Kollegin Kalniete herr kollege weber! frau kollegin metsola! herr kollege mcallister herr kollege gahler herr kollege weber frau kollegin kalniete herr kollege danjean Преминаваме към обясненията на вота. Обяснение към вота на доклада на госпожа Холмайер и Гардия Сабал Рубиял, общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година. Колегата Лундкарен е първи оратор. Eh, Благодаря за това, че ми давате думата, господин председател. Току-що гласувахме общия бюджет. Моята партия гласува с не. Парите се прехосват. Невероятни пари се прехосват от този парламент. Трябва да отчитаме факта, че Великобритания напуска. Трябва да намалим бюджета. А Непрекъснато чуваме призиви за неговото увеличаване във всички раздели. Това е тотално прахосване на пари за всички институции и всичко става само по-сериозно. Сметната палата констатира, че съветът на министрите прахосва милиони евро за шампанско. И за партита и купони, където обеди и вечери с по три ястия също се плащат от данакоплаците. Също така се прахосват пари за безмислена смяна на мебели. Всичко това трябва да спре. Благодаря. Господин Питикофер, колегата Магинец, колегата Карас, Благодаря ви, господин Лунгрен, господин Келер. Аз посетих Палестина и видях с очите си ефекта върху окупацията в тази страна. Трябва да се положат всички усилия да се възстановят средствата в Умра, тъй като през последните години системно се подкопава решението за две държави за решаване на кризата в Близкия изток с последици върху гражданите, които живеят в палестинската държава на западния бряг, както и в Газа. От тази гледна точка финансирането трябва да се възстанови. Също призовавам Съединените Американски щати да гарантират, че те отново ще седнат на масата и ще подкрепят УНРУА тъй като има сериозен негативен ефект върху децата, да могат да ходят на училище по програмите за беженците и това е нещо, което заклемява и САЩ и Израел. Трябва да бъдат подкрепени човешките права в Палестина. Благодаря, колега Келер. Колегата... Ще давам думата на колегата Чолош. А, колеги Чолош. Моля колегата Чолош да излезе. Така, благодаря колега Келер. Колегата Ваймърс. Благодаря, Господин председател, аз гласувам против целият този бюджет, защото той е твърде голям и е пълен с средства, които се прахосват. Четирите свободи на Европейския съюз могат да бъдат гарантирани с значително по-малко средства. А причината, поради която говоря на немски, е, че искам да използвам възможността да се обърна към господин Вебер, председателят на НДП, със следния въпрос. Вие, като консервативен господин Вебер, сигурно искате данъците да бъдат на разумно ниво. Защо обаче направихте този подарък от 120 милиарда евро на младеща за железопътни билети. Кой ви наведе на тази социалистическа идея? Данакоплатците в Европа биха се радвали, ако не прокарвате такива социалистически идеи. Благодаря, колега Ваймърс. Давам думата на колегата Поспешил за една минута. Господин председател, благодаря ви. Подкрепих проекта на бюджет, тъй като в него са отразени много положителни тенденции. Важното за нас е да има повече средства за Frontex, както и за програмата Еразъм. Изключително важна програма, насочена към подпомагане движението на младите хора и тяхното образование. Това е прекрасен инструмент за борба с безработицата сред младежите. За мен е много важно това, че една пета от бюджета ще бъде предназначена за програми за опазване на околната среда и борба с промените в климата. Ние тук непрекъснато се питаме дали Европейският съюз се бори с промените в климата. Този бюджет е доказателство, че ние наистина се борим с тези промени. Подкрепям бюджета и се надявам, че в края на дискусиите той ще се увенчае с одобрение от всички институции. Е Благодаря, господин Поспишил. Господин Карти. Благодаря, господин заместник председател. Не мога да подкрепя този доклад, тъй като обръща внимание на военните аспекти, а Ирландия е неутрална държава и се гордеем с това. Приятели, не е правилно Европейския съюз да ни притиска в Ирландия да подкрепим Европейска армия. За това ние не можем да подкрепим. Благодаря. Благодаря. Колегата Шойдрова друга е следващият оратор. Благодаря, господин председателю колеги и граждани, които присъстват тук. Аз гласувах за бюджета за 2020 година, защото той съдържа много важни решения, които ние подкрепяме. Програмата Еразъм, за образованието, мобилност на младите хора. Това са неща, от които имаме нужда. През последните 6 години Европейският съюз подкрепи 14 000 нови работни места посредством бюджета. Някои предложения бяха отхвърлени във връзка с общата сълскостопанска политика. Ние имаме нужда от ОСП и аз се радвам, че опитите да се стопира бяха отхвърлени. Имаме нужда по-скоро трябва да спрем средствата за присъединяване на Турция, но не можем да се откажем от подкрепата за младежите и демократичните процеси в Турция. Много благодаря. Искам да припомня, че не се приемат принципно аплодисменти от трибуните. Сега там думата на колегата Лебретон. Благодаря, господин председател. Както моите колеги от Националния сбор, аз гласувах против изменение 37 по доклада Холмайер, внесено от крайната левица, защото се предвижда отпадане на общата селскостопанска политика. Разбира се, това е, е спорна политика. Е, може би един ден държавите членки ще си възвърнат контрола върху нея, но за момента тя съществува и би трябвало да се ползваме от сегашното предоговаряне на политиката, за да я усъвършенстваме. Трябва обаче да се намали помощта за големите земеделци и да се дава повече на малките. Трябва да се защитава едно замеделие, което има човешки измерения и високо качество. Това е в основата на нашата идентичност, включително и идентичността на нас като французи. Благодаря, господин Лебретон. Колегата Агилера. Благодаря, господин председател. Бих искала да кажа, че аз гласувах за бюджета за следващата година за Европейския съюз, тъй като е достатъчно амбициозен за отделните програми. Например, общата сълскостопанска политика трябва да има повече ресурси не само за селските стопани, за да не се допусне обезлюдяване на селата. Изменение 20, което беше